Господин председателят. Скъпи приятели, господин комисар, господин заместник председател, откривам заседанието. Първа точка от дневния ред е докладът на е, свързан с по-доброто законодателстване, по-добра законодателна дейност. И веднага давам думата на госпожа Герингер Лимберт. Госпожо, знаете, че разполагате с 6 минути, които са разпределени на две части. Първо 4 минути и после 2 минути. Обаче, е, още от сега можете да си скажете направо 6 минути. Имате възможност е, да използвате цялото си време, но аз ви препоръчам да си оставите две минути, за да отговорите на изказванията на колегите. Благодаря ви, господин председател. Ние се нуждаем от европейско законодателство, е, което да отговаря на принципите на субсидиарност и пропорционалност.